Господин Аврамополос, имате думата за 15 минути. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, Хартата на основните права ни припомня, че Европейският съюз се основава на неделими всеобщи ценности, като човешко достоинство, свобода, равенство и солидарност. Съюзът се основава на принципите на демокрацията и върховенството на закона. Тези ценности поставят отделните хора в сърцевината на дейността на Европейския съюз по силата на европейското гражданство и създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. В хартата на основните права се определя същността на Европейския съюз. Определя се мисията, която следва да изпълним в областта на миграцията и вътрешните работи. Реалността в тази област представлява предизвикателство. До голяма степен споделянето на отговорност помежду ни ще бъде изпитание за темпа на европейската интеграция и за легитимността на ангажимента поет на ниво Европейски съюз. Каква е съвременната реалност? Изправени сме пред огромни предизвикателства от геополитическо естество. Изправени сме пред нова терористична заплаха. Извършителите на терористични актове са обявили своята цел да нанесат вреда на нашите общества. Европейската економика се бори за излизане от кризата. Европейският континент застарява в един демографски млад свят. В градовете ни има гета, чието жители все повече се радикализират. Престъпленията се извършват по все по-изтънчени начини, не се спират пред граници. Продължаваме да сме свидетели на хуманитарни катастрофи на границите на Европейския съюз, които представляват много болезнен контраст спрямо нашето споделено морално, културно и политическо наследство. Нараства и недоволството сред европейските граждани. Нека ясно заявя още от самото начало. Ако искаме да се справим с тези предизвикателства, не бива да превръщаме Европа в крепост. Историята показва, че изграждането на крепости за защита от външни заплахи в крайна сметка води до заробването на унези, които са възнамерявали да се защитят, изолира ги. Ако тръгнем по този път, то няма да поемем да изпълним, извинете, задълженията в рамките на мандата си. Европа може да просперира единствено ако активно работи за улесняването на свободното движение на идеи, стоки и хора. Публичността и сигурността са в основата на европейската структура. Ясно е каква е мисията на Европейската комисия в областта на миграцията и вътрешните работи. Сигурността и улеснената мобилност трябва да бъдат крачка напред към една Европа, която се разраства без страх. За да постигнем тази цел, трябва да защитим идентичността на Европа, като онзи регион в света, който гарантира спазването на основните права. Трябва да прилагаме интегрирана целенасочена политика, за да привличаме таланти, и работници. Таланти и работници, от които се нуждае всяка държава членка. Трябва да направим така, че Европа да подпомогне безпрепятственото интегриране на мигрантите в нашите общества. Нещо повече, трябва да направим така, че престъпността и тероризма да се спрат пред нашите граници. Трябва да им се противопоставим ефективно. Госпожи и господа, в областта на миграцията и вътрешните работи, ако не работим заедно като Европейски съюз, няма да постигнем никакъв напредък. Ако потвърдите кандидатурата ми, ще разчитам на взаимодействието с вашата комисия по граждански свободи и правосъдие. Гордея се с това, че ще съм първият комисар, който ще отговаря за ресора миграция. Това още веднъж доказва ангажираността на новоизбрания председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, както и на следващата комисия да се изправят пред особено важните предизвикателства в областта на миграцията. Нараства броят на онези, които търсят закрила на територията на Европейския съюз. Задължение на Европейския съюз е да отстоява всеобщите права на човека. На Европейския съюз се пада отговорността да предостави закрила на беженците, които бягат от преследване, да зачита правата на търсещите убежище и най-вече да проявява уважение към тях като към човешки същества, да зачита при всички положения правото им на неотблъскване. Вие, Европейския парламент, до голяма степен допринесохте за създаването на силна обща европейска система за обежище. В момента разполагаме с обхватна нормативна уредба. Сред приоритетите ни трябва да залегне нейното уеднаквено прилагане във всички държави членки. Има все още някои области, по които трябва да бъдат проведени разискване. Най-вече възможностите за относно установяването на уеднаквен с статут, който да е валиден в целия Европейски съюз. Възоснова на проверката на пригодността и на състоянието на системата от Дъблин ще анализирам възможностите за по-нататъчни действия. Ежедневно до нас достигат новини за мигранти по крайбрежието на Европейския съюз. Новини за отчаяни хора, които поемат на път и пътуванията понякога са с фатален край. Трябва да подобрим капацитета си за справяне с кризи в областта на убежището. Същевременно обаче трябва да подпомогнем и унези, които за известен период от време са изложени на натиск. Става дума за системите за предоставяне на обежище на отделни държави. Необходима ни е повече солидарност, но повече солидарност е възможна единствено ако между държавите членки се установи доверие, ако те поемат съответните отговорности. Осъзнавам също, че повечето бежанци и нуждаещите се от международна закрила са от развиващи се страни, които са изправени пред своите предизвикателства. Но международната солидарност не бива да спира на границите на Европейския съюз. Според мен Европейският съюз трябва да направи повече за подпомагането на държави в онези региони, от които изхождат най-многобройните беженски потоци. Ще си сътруднича активно с моята колега, заместник-председател Могерини и с комисарите, отговарящи по въпросите на външната политика, за да се установи една по-съгласувана политика в областта на бежанците и миграцията. Същевременно ще окоръжавам всички държави членки да приемат повече бежанци от трети страни. Презаселването на бежанци е един от най-осезаемите актове на щедрост и солидарност спрямо трети страни, от които към Европейския съюз се насочва голям брой бежанци. Европейският съюз трябва да предостави закрила на нуждаещите се. Същевременно обаче можем да се ползваме с доверие единствено ако противостоим на незаконната миграция при пълно зачитане на основните права. Това означава, че онези, чието молби са били отхвърлени, трябва да са обект на ефективна и бърза процедура по завръщане. Сред приоритетите ни трябва да бъде подпомагането на доброволното завръщане. Трябва да гарантираме устойчива реинтеграция в страните, откъдето идват незаконните мигранти. Ще бъде необходимо също така да засилим сътрудничеството си с държавите на происход, държавите на транзит, както и с международни и неправителствени организации. Един всеобхватен подход трябва, разбира се, да предполага и възможност за легално установяване на територията на Европейския съюз. Европа е част от един глобализиран, взаимосвързан свят, където се очаква да се увеличи мобилността в международен мащаб. Трябва да направим оценка на потребностите на пазара на труда, да установим къде не достигат умения в отделните економически отрасли. Международната надпревара за умения на високо ниво вече е много оживена. Европа се нуждае от работници и в други сектори. Ще участвам в диалог с всички заинтересовани страни – държавите членки, бизнеса и профсъюзите. Мисля, че създаването на една европейска платформа за координиране на този диалог би била една много полезна стъпка – през първите няколко години от прилагането на директивата за синята карта станаха явни някои нейни недостатъци. Ето защо новоизбраният председател на комисията постави тази директива сред политическите си приоритети. Един от моите приоритети ще бъде приключването на преговорите по директивата за студентите и научните работници още през 2015 година. Няколко думи за Шенген. Шенген е едно от най-големите постижения на европейската интеграция трябва да запазим правото на свободно движение, т.е. без граничен контрол на територията на Европейския съюз. Предпоставка за неизвършването на граничен контрол е установяването на ефективен контрол върху външните граници, без Европа да се превръща в крепост. Държавите членки отговарят за извършването на контрол на своя, върху своя участък от външните граници. Същевременно трябва напълно да се възползваме от капацитета на Frontex, за да гарантираме и европейска солидарност. Но разполагаме ли с достатъчно ефективни инструменти? Увеличава се контрабандата на хора, Увеличава се и миграционният натиск. Ето защо трябва да засилим капацитета си и да приложим цялостен подход към решаването на този проблем. Ефективното управление на границите изисква от нас да използваме и съвременни технологии. Борбата срещу контрабандата на хора продължава да е сред основните ни приоритети. Онези, които извличат капитал от нещастието на други, трябва да бъдат изправени пред съд. Ужасяващата форма на съвременно робство, имам предвид трафика на хора, също трябва да бъде обект на ефективни действия от наша страна. трябва да приложим всеобхватен подход и към борбата срещу организираната престъпност. Гражданите изискват от нас да ги защитим, тъй като се опасяват, че са обект на заплаха от терористични деяния и насилие. Престъпленията не се спират пред граници. Те нанасят вреди на нашите общества и на отделни държави. Трябва да усъвременим рамката за европейски действия, като поставим акцента върху основните права и по-доброто взаимодействие с службите, отговарящи за външната политика. Борбата срещу киберпрестъпността ще улесни гражданите и бизнеса, ако искат напълно да се възползват от интернет пространството. Същевременно борбата срещу всякакви форми на организирана престъпност ще даде възможност на бизнеса и промишлеността да се възползват в по-голяма степен от вътрешния пазар. Уважаеми членове на Европейския парламент, запазването на данни е инструмент в областта на сигурността, който бе обект на много оживени дискусии. Съюзът на Европейския съюз постанови своето решение в тази област. Сега трябва да проучим кои са най-добрите възможности за напредък. Наскоро стана ясно, че сме изправени пред нова терористична заплаха трябва да се преборим с тази заплаха, най-вече с заплахата, която проистича от така наречените чуждестранни бойци. Трябва да работим най-вече по предотвратяването на радикализацията, да се справим с нейните първопричини, както и да разбием мрежите за финансиране на тероризма. Полицейското сътрудничество и обменът на информация ще са в основата на европейските действия в тази област. Аз имам намерението да работя ръка за ръка с вас за постигането на конкретни резултати, за да може европейската стратегия в областта на миграцията да се увенчае с успех. За да се случи това, трябва да се съсредоточим върху съвместното действие. Това ще ни даде конкурентна преднина. И това ще ни даде възможност да зачитаме по-добре човешките права. Ако аз бъда одобрен, ще се ангажирам лично с изпълнението на основните насоки в моята област заедно с заместник председателя Тимерманс и с другите членове на Европейската колегия ще работим заедно в името на зачитането на нашите основни ценности и на хартата на основни човешки права, както разбира се и за прокарването на една демократична и прозрачна европейска политика, без да се затваряме в бюрократична непревземаема крепост. Така ще можем да се справяме с новите предизвикателства. Така заедно, ръка за ръка, ще стигнем до финиша. Ще изпълним мандата, който са ни възложили европейските граждани, именно да превърнем Европа в пространство на благоденствие, което да, от което да се възползват всички. Благодаря, господа, дами и господа.